Welcome everybody. I... Добър ден на всички. Много се радвам. Че тук имаме четирима експерти по една тема, която е изключително важна, щекотлива, чувствителна и деликатна за целия парламент и за цялата образователна система в държавите членки. превенция на младежката радикализация. Ще продължа на италиански, ако ми позволите. Ehm, questa, this hearing hmm? okay four no is for you is one maybe or one no of two, two in English sì, sì, sì, sì. Mm, И така, преди да започнем, искам да информирам колегите, що се отнася до потвърждаване на препоръките на координаторите. Преди малко се срещнахме. Решенията на координаторите ще бъдат изпратени, а всъщност вече може би са изпратени. Ако няма възражение до края на седмицата, трябва да ни информират. Ако не, ще се сметнат за прият. Сега преминаваме към изслушването. Радикализация в Европа. Искам да припомня на всички, че темата бе изключително важна за нашите членове що се отнася до доклад по собствена инициатива на комисията Либе. Тя изготвя доклад по темата. Гласуването в Либе няма да е тези дни, бе отложено за 19 октомври това гласуване. Всичко това върви в по-общата картина, не само в нашата комисия, но и в други. Това ще даде възможност за допълнително развитие, задълбочаване на познанията, за да видим какви са корените и възможностите за намеса по една такава важна тема. След трагедията в Париж, което беше едно рязко събуждане, а не само на Франция, но и на цялата общественост в Европата. След това Имаше неформална среща на министрите, където се излезе с Парижката декларация. Идеята беше общите ценности на свобода, толерантност и недискриминация да бъдат защитени. Тази тема включва междукултурния диалог, риска от конфликт, екстремизма, който много често е въоръжен. И младите бойци, Тази тема трябва да бъде все по-застъпена в дневния ни ред и Парижката декларация в този смисъл. Няма политики на, за сигурност, външна политика, политика за миграция, ако не се включи културата и, и, и образованието. Голямо е предизвикателството, като културата е предизвикателство и често не се смята за предизвикателство, а трябва, защото имаме не сблъсък на цивилизации, трябва да създаваме места, където да се срещат цивилизациите, да се подсилват общите европейски ценности, правата на човека, върху които почива Съюза. Има радикализация сред младите, това много ни безпокои. Така може да станем много по-силни, да дадем политически отговор, който да даде тласък на всички, които работят в тази сфера. Мисля най-вече за преподавателите, но не само за тях. Та днес трябва да видим как по-добре може да се изправим пред културните корени, социалните, политическите, дори религиозните, които водят до радикализация, водят до насилие и екстремизъм. Имаме глобален контекст на местните си реалности. Имаме хуманитарни проблеми, които не са само свързани с миграцията. Предизвикателството също е да бъдем на височината, на висотата на очакванията, които хората имат към Европа. И как може това ново измерение на интеграцията да се превърне в една възможност за строене на мостове. След това екстремизма, радикализацията в интернет. Не знам дали знаете, в моята страна се правят бази, имаме споразумение с Франция и с други държави. Имаме и документ за нещо като Конституция, права на човека. Как правата на човека в интернет, в мрежата трябва да бъдат опазвани, без да се ограничава свободата но да се защитават принципите на прозрачността и всички други принципи. Трябва да има намаляване на насилствения екстремизъм, който много често идва от такава радикализация. Либо се занимава повече с сигурност и ред. Ние гледаме по-образователно, по-образователно от посока култура на тези въпроси, но така или иначе нашето общество носи своята отговорност за мирното съвместно съществуване. Искам да ви представя експертите. Госпожа Сара Кан. Grazie. Scusate, non c'è mai la carta giusta sotto i miei occhi perché io sono un po'... No. Eh, che è direttore, cofondatrice. Директор и съучредител на Inspire, НПО от Лондон, които се борят срещу проблемите, които ще обсъдим днес. Изключително голям ресурс са неправителствените организации. Работите най-вече с жени и училища. След това професор Кристенсън – независим консултант, образование и история. Той ще говори за това как да преподаваме Европа в училищата. И също така той е част от една много важна мрежа, наречена Евроклио. И тъй като историята може да допринесе за това, това е много важна тема в нашата дискусия. След първите две представения, половин час или 20 на минути въпроси и отговори, после още два доклада. Метър Тибо де Монтбриал, адвокат, председател и съучредител на Френския център за вътрешна сигурност – превенция на културното и териториално разделение, се казва неговото изказване. След това е господин Гибержер, директор на отдела за свобода на изразяването и развитие на медиите в ЮНЕСКо. Отлична компания. Сега, четвъртък след обед е пълно бедствие, защото има много колеги, които си отиват. И е доста празно. Но, така или иначе, имаме представители на политическите групи, до мен има двама заместни председатели, така че важно е качеството на тези, които слушат и тези, които са тук, наистина ще ви слушат с огромно внимание. Дам думата на госпожа Кан за първото изказване. Uh, thank you for that introduction um, and good afternoon everybody. I would like to Добър ден на всички. Благодаря на Комисията по култура и образование за тази възможност. Искам да споделя няколко размисли за превенцията на радикализацията. Много благодаря за становището. Много ми харесаха идеите, които се дават в становището на комисията ви към комисията Либе през септември тази година. Радвам се също така, че първата ви идея в това становище ясно оказва, че държавите членки трябва да насърчават свобода, права на човека, демокрация, равни възможности, зачитане на човешкото достоинство и че Европейския съюз е този, който трябва да зачита основните свободи, права и сигурността на гражданите, като в същото време зачита културното, езиково и религиозно многообразие. Това, което искам да подчертая днес е 12-та точка от това становище, където вашата комисия подчертава значимостта на ролята на жените в превенцията на радикализацията в семейните единици или в семействата. Това е едно от по-късите изречения. Но трябва да кажа пак, аз защо са важни жените? И то не само вътре в семейството. Искам също така да покажа как пълното участие, овластяването на жените в обществото е изключително важно за подсилване на обществото и за предотвратяването на екстремизма. Ролята на жените трябва да бъде подкрепена от националните правителства, които, за съжаление, в момента не го правят. Искам да говоря също така за ролята на училищата и за това как те могат да изграждат у своите студенти, ученици, отпор към радикализацията посредством критично мислене, насърчаване на открита дискусия на идеи, становища и значимостта на основните ценности. Образованието е изключително важно и училищата играят много важна роля в тази насока. Преди да направя това много накратко, ще говоря за това какво прави моята организация Inspire. Ние сме НПО, гражданска организация. Правителството на Обединеното кралство има четири точки в своята стратегия за борба с тероризъм. Да защити, да преследва, да подготви и да предотврати. Да предотврати всъщност е идеята да се предотврати тероризма и това някой да стане терорист. Аз и със своята организация се съсредоточавам точно върху това превенция на радикализацията и премахване на екстремистското говорене, което може да доведе до хората до радикализацията. Предпочитам да работя отдолу нагоре, а не отгоре надолу, тъй като ние сме гражданска организация, която работи пряко с мусулманските общности и съответните държавни агенции. Ролята и гласа на мусулманските организации според мен е изключително важна, особено, що се отнася до екстремистските идеологии, които се опитват да извлекат своята легитимност от исляма, като ИДИЛ или Алкайда, или пък да се задават въпроси на тези крайно десни екстремни групи, които не правят разлика между исляма, ислямистския екстремизъм и в резултат на това всъщност говорят против мусулманите. Гласа на мусулманите е много важен, за да се постави под въпрос всичко това. Идеята също така е да създадем едно ново говорене, което да върви срещу идеологията на Даеш. И искаме също така най-вече да говорим и за такива видове говорене, които се борят с този тип теология. Мусулманските граждански организации са много важни. Полицията, правителствата няма да могат да водят в тази сфера битката, когато се използват религиозни ислямски текстове, за да се легитимизира ислямски екстремизъм. Затова е толкова важна работата в партньорство. Освен това установихме, че жените често нямат достъп до такива контранаративи или говорения и те всъщност не знаят как да научат и деца да си да излязат от този тип говорене. по различни причини, които често включват а, слабо лидерство, институции, които не са подготвени и така нататък. Така че много трябва да се направи в тази насока. Inspire бе учредена през 2008 година като една организация за права на жените и борба с екстремизма. От тогава работим с учители, преподаватели, полицията, местното управление, националното управление и мусулманските общности. Една от кампаниите, която стартирахме през 2011 година, се нарича Джихад срещу насилието. Там целите бяха двояки. Първо, като мусулмани а, искахме а, да отнемем думата джихад от мусулманските екстремисти, които всъщност са си завзели тази дума, а джихад чисто просто означава да се бориш за една справедлива кауза. Но в същото време те са отвлекли и нашата вяра, като с нея оправдават насилието. Нашата борба е срещу насилието и най-вече насилието срещу жените и момичетата и тероризма. Така че нашата декларация бе подписана от участници от 32 държави по цял свят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 в вестника National на Обединените арабски емирства. Това беше една кампания, която се водеше от жени мусулманки. Ние сме много активни в социалните медии, тъй като признаваме как Даеш и крайните екстремисти в десницата използват интернет и социалните медии, за да радикализират хората онлайн. Например, едно писмо, което написах до млади момичета, което обяснява защо не трябва да се присъединяват към ИДИЛ, бе, е прочетено 45 000 пъти за 72 часа в различни държави по цял свят. Точка по точка писмото изобличава лицемерието и лъжите на, лай... лъжите на Даеш. Имахме много положителни отзиви, е, много хора са го използвали, за да обяснят разликата между исляма и ислямски екстремизъм. Последната ни кампания МАС всъщност беше в отговор на декларацията на ИДИЛ за така наречения халифат. Те призовават на мусулманите да дадат своята вярност на Ал-Багдади, който се е самопровъзгласил. Като мюсулмански жени ние наистина не иск, искаме да поемем водещата роля, защото сме уморени да чакаме мъжете да го направят. И смятаме, че идил е една заплаха за нашите семейства, за нашите деца. Искаме да се изправим против становището на Даеш и да говорим ясно и високо. Making a Stand или МАС миналата година стартира и бе подкрепен от вътрешната министърка на Обединеното кралство, която говори и на нашето събитие. Вестникът Сън ни подкрепи, той е вестника с най-голям тираж и съответно, както ви показвам в момента, излезе с една снимка, където има жена с хиджаб и с, който е с английското знаме, който е символа всъщност за борбата на бюсулманските британци. Така изпращаме едно, едно послание не само на екстремистите от исляма, но същото време изпращаме и на а, крайно десните едно такова послание. И казваме точно същото. И това и се случи. Имаше една а, встъпителна статия в сън, където се казваше, че ние сме изправени пред екстремизма и ислямофобията. И трябва да се изправим пред омразата. Като британци, мусулмани или не мусулмани, всички трябва да спазваме демокрацията, правовата държава, толерантността и трябва да се изправим пред онези, които насаждат омража и онези, които качват такова съдържание онлайн. Това имаше отличен отзив сред мусулманите и не мусулманите и всички подкрепаха идеалите и ценностите, за които говорих. Вестник Сан е известен като един десен от политическа гледна точка вестник. И той използва езика е по съответния начин. Обаче е важно да не бъдат посочвани с пръста, заклеймявани или отчуждавани мусулманите. Само ако работим съвместно, можем да победим екстремизма. Обаче ние видяхме как вестник Сан се обедини с една мусулманска организация, при това не просто мусулманска организация, но организация на жените мусулманки. Това изпрати послание до всички британци, не само мусулманите. Включително и до тези, които смятат, че мусулманите са една проблемна общност. Медиите трябва да осъзнаят ролята си не само при противопоставянето на екстремизма, но и при създаването на една атмосфера, в която се насърчава зачитането на човешкото достоинство, равенството и недискриминацията. Като част от нашата кампания изрази позицията си, ние обиколихме 8 града в Англия и Уелс и общувахме пряко с стотици жени и мусулманки. Ние ги обучавахме на следното. Първо, да използват теологично контраговорене, за да се противопоставят на екстремистка идеология. Също така, ние ги подпомагахме в признаването, извинете, в разпознаването на най-ранните признаци на радикализация сред децата им и членовете на техните семейства. Също така подпомагахме жените да се мобилизират и да поемат водеща роля в тази дейност, за да станат водещи фигури в своите общности. Много пъти съм виждала повече жени, отколкото мъже, които са оспорвали езика на омразата и проявите на омраза в своите общности. Жени, които са се противопоставили на екстремистки позиции и на екстремистки възгледи. Като майки, жените са унези, които най-лесно могат да установят кои са уязвимите хора. Те много лесно могат да разпознаят ранните признаци на радикализиране. Това подпомага също така да се изгради една силна мюсулманска идентичност. Жените помагат на общностите си да оказват съпротива на екстремизма и екстремистското говорене. Ако се насочи образованието в правилна посока, това ще позволи бъдещите поколения да бъдат спасени от зараста на екстремизма. В моя опит на работа с мусулмански общности в продължение на над 20 години, наблюдавала съм нееднократно, че когато жените имат права и възможности, те са унези, които по-вероятно ще се изправят срещу екстремизма. Обикновено държавните и регионалните ведомства в Обединеното кралство никога не работят пряко с жените но те трябва да започнат да го правят. Трябва пряко да се обръщат към жените, а не да разчитат единствено и само на ръководителите на общностите, които много често нито са избрани от членовете на своята общност, нито се отчитат пред членовете на своята общност. Жените също така са по-вероятните хора, които ще изразят своето възмущение, защото те виждат как техните права са пряко застрашени от екстремистите. Жените знаят за това и знаят, че предотвратяването на екстремизма означава също така защита на правата на жените. Кристоф и Водун в своята статия казват, че предоставяне на повече права и възможности на жените е ключа към това терористите да бъдат обесилвани. И страните, които отглеждат терористи, са онези държави, в които жените са изтласкани на периферията на обществото. Страните, в които се ограничават възможностите за жените да имат достъп до образование и до работа, са страни, които са по-нестабилни, по-склонни към екстремизъм. Корупцията там е много повече застъпена. Така че жените са унези, които противодействат на екстремизма. Много политици говорят за екстремизма и мислят за екстремизма само от една много стеснена, тесногледна, тесногледна гледна точка, от гледна точка на защитата, отбраната. Обаче трябва да признаем ключовата роля на борбата срещу екстремизма и с други средства. И тук жените имат много важна роля. Съветът за сигурност на ОНЕ призна това в своята резолюция 1325 също така има и научни изследвания, които показват, че много често общно, общностите не признават важната роля, която имат жените и момичетата на нивото на работа сред обикновените граждани. Така, например, ние не можем да забравим за това, че 300 момичета са били отвлечени в Нигерия от Боко Харам. И точно жените в Нигерия бяха първите, които демонстрираха срещу това, докато правителството все още не знаеше какво да прави. Въпреки ангажиментите на международната общност да приобщи жените към преговорите и утвърждаването на мира, жените практически никога не участват в мирните преговори. Техният дял е 24%. Екстремистите признават, че жените не само имат цивилизоващо въздействие върху обществото, но също така ние в нашата организация сме наблюдавали как много жени са подлагани на заплахи, само защото те искат да утвърждават своите права и да се противопоставят на екстремизма. Имам само няколко минути и искам да говоря сега за ролята на училищата. Наскоро британското правителство прие законодателство, за ролята на училищата по предотвратяване на вербоването на млади хора за целите на екстремизма. Има специална програма на правителството за подпомагане на младите хора, така че те да не бъдат радикализирани. И има много сериозен проблем с младите хора. Например, има програма, която помага на младите хора да не се радикализират. Така, например, беше публикуван случай с едно момиче, Лейла, в гимназията, която е била отлична ученичка, обаче в един момент тя започна да страни от своите приятели, нейното обучение страдаше, оценките намаляваха. И се оказа, че това е защото тя започна да мисли, че западното образование няма да й позволи да влезе в рая. И програмата за подпомагане на младите хора, организирана от британското правителство, се насочи към Лейла, както и към много други млади хора в подобна ситуация. И тук няма нужда да се вика полиция. Но училищата са онези, които имат водеща роля при разпознаване на ранните признаци на радикализация и предотвратяване на радикализацията. Училищата са онези, които трябва да внушават на младите хора основните ценности и това са демокрацията, принципите на, на, на правовата държава и уважение към идеите и вярванията на другите. Училищата разглежда това като мярка за предпазване на младите хора от екстремизъм, така както също така училищата работят по това младите хора да бъдат защитени от експлоатация, принудителен труд, а младите момичета и младите жени да бъдат опазени от гениталното усъкътяване. Така че в момента виждаме, че британското правителство предприема много положителни и важни стъпки. Обучават се директори на училища, също така и ученици и родители за това как да се противопоставят на радикализма. Има някои, които са срещу тази програма на британското правителство. Има обвинение, че това е шпиониране на хората. И се хвърлят и други обвинения, но всички те са погрешни и фалшиви. Става дума за опазване на младите хора, а не за шпиониране спрямо от тях. За някои ученици училището може да се окаже единственото място, където те чуват идеи по-различно от това, което те чуват, чуват своето семейство. Например, в един случай едно момче каза, че то за първ път чува и идеи, които са по-различни от баща му, който споделя крайно десни идеи. Така че нетърпимостта и дехуманизацията на другите е нещо, срещу което училището може да се бори успешно. И сега, в заключение, искам да кажа, разбира се, много време ще мине докато бъдат обучени учителите и директорите на училищата. Разбира се, необходимо е да се прави разграничаване между екстремните позиции и мусулманските традиции. Това, че една мусулманска жена носи забратка, това не означава, че тя е екстремистка. Ако не се правят подобни разграничавания, това ще означава още по-голямо отчуждаване на мусулманите и техните общности. Необходимо е младите хора да могат да бъдат по-силни, да утвърждават своите ценности, които са им вношени по време на обучението в училището. Благодаря ви много. Да, извинете, малко закъсняваме, изоставаме от графика. Разбира се, беше много интересно да чуем вашия опит. Your, your and, and, and also... uh, видяхме, че вие се опирате върху един теоретически и практически подход и говорите за стратегическата роля на жените. Абсолютно съм съгласна с вас. И неправителствените организации, и училищата, и учителите имат важна роля, но също така и семействата. Разбира се, трябва да има един съобхватен подход. Разбира се, не трябва да забравяме и за отговорността на медиите и интернет. Мисля, че това, което вие казахте, че за някои млади хора училището е единственото място, къде те могат да чуят идеи е по-различно от това, което чуват в своето семейство или своята, своят тесен кръг. Следващия ни оратор е, е Сеньор Кристенсен. Е, господин Кристенсен. Давам му думата и след това ще имаме възможност за въпроси и отговори. Yeah. Благодаря ви, госпожо председател, дами и господа. Много ви благодаря за тази възможност да ви представя това, как обучението по история може да помогне да се предотврати радикализацията. Нека да разгледаме тази мисъл. Когато чуваме и истории и други видове говорене, които може да противоречат на нашата собствена версия, когато научаваме нова информация, това е нещо, което подпомага утвърждаването на толерантност. Uh, и така, след този цитат, искам да представя заглавието на моята презентация «Какво може да направи обучението по история, за да даде своя принос за предотвратяването на радикализацията». Тук представлява Евроклио, Европейско сдружение на преподаватели по история. Евроклио има 40 извинете, 22 сдружения, които са членове на организация от 47 страни. На 17 марта тази година министрите на образованието на Европейския съюз се срещнаха в Париж и приеха следната декларация, която призовава към и това да се засили ролята на образованието при утвърждаването на гражданството и споделените ценности на свобода, толерантност и недискриминация, засилване на социалното сплотяване и подпомагане на младите хора да станат отговорни, отворени към другите пълноценни членове на обществото. По време на конференция в Хелзингор в Дания, няколко седмици след това, 150 27 преподаватели по истории и граждански науки от 40 страни формулираха своя отговор в декларацията си от Хелзингор. И основното послание беше Важен е призива за действие, провъзгласен от Парижката декларация и образованието по история тук има решаваща роля. Това ни връща към същността на Евроклио. Мисията на Евроклио е да подпомага разработването на отговорното и новаторско образование по история, гражданско съзнание и оценяване на наследството като начин да се утвърждава мира, социалната стабилност и демокрацията. Под отговорно образование по история ние разбираме следното подпомагане на учениците и студентите да разберат, че историята е преди всичко тълкуване, намиране на доказателства от исторически източници и извършване на кръстосани проверки, за да се намерят аргументи, които да подлежат на експертна и партньорска проверка. Това е един многоаспектен предмет, тъй като всеки отговор води до нови въпроси с много взаимни връзки и слова. И накрая историята е основана върху ценности. Тя отговаря до значението и позициите, които са преобладаващи днес. Затова е много важно при обучението по история да се възприеме един многоаспектен подход и да бъдат застъпени различни гледни точки. Но за да може това да стане факт, т.е. историята преподавана в училище да бъде свързана с историята на обществото, с, научните разработки и с ценностите, позициите и склонностите в обществото, ние също така трябва да обучаваме учениците в това те да развият осъзнаване на това, що е историята, да имат едно историческо осъзнаване. Що се отнася до участниците в конференцията в Хелзингор, те си поставиха следните цели в контекста на Парижката декларация, за да могат тези цели да се реализират чрез обучението по история. Ние трябва да разработим нови ресурси, инструменти в образованието, да подпомагаме реформите и адаптирането на официалното учебно съдържание, учебни програми, както и съдържанието на изпитите. И също така трябва да създаваме и да развиваме мрежи, съдействащи сътрудничеството. За да го постигнем, имаме нужда обучение, образование, което е, да, е насочено към личността на ученика, неговата идентичност, формирането на неговата позиция, а също така информираността на ученика. Трябва също така да се отразява многообразието при обучението по история. Също така в декларацията от Хелзингор ние отразяваме и сегашното състояние на обучението по история в Европа. В редица държави учебните програми по история започват с идеи като критично мислене, изграждане на гражданско самосъзнание, толерантност, многообразие. Но когато отидем към последните страници на учебните програми, виждаме официалните изпити, тяхното съдържание, но основното там е ученика да възпроизвежда съдържанието на учебника. Това означава, че има едно разминаване между заявените цели и това, което се търси в крайна сметка като резултат. Една от причините, защо днес обучението по история в Дания е се отличава а, от много други е, защото в началото началната програма ние виждаме целите. Създаване на критично мислене, изграждане на гражданско самосъзнание и нататък, но ние виждаме, че накрая основно изпитите се опират върху цели, които са поставени съвместно от учители и учениците. И оценката се основава върху това дали са постигнати предварително зададените цели и способността на учениците да изтъкват доводи и да обсъждат помежду си темите. На нивото на гимназиалното образование в Дания се води диалог между миналото и днешния ден. Говори се за демокрацията, за миграцията, за ситуацията в Близкия изток. Това са теми, които много често се преподават в гимназиите в Дания. Тоест ние виждам, че поне има опит от страна на датското министерство да приведе в съответствие целите и това, което се изисква при изпита. Също така можем да представим основната идея на учебните програми в Дания по следния начин. Нашите изпити трябва да отразяват всекидневния живот в класната стая, а не всекидневния живот в класната зала трябва да отразява всекидневния живот в обществото. Това заяви нашият министър на образованието в Дания през 2009 година, който сега е министър на културата. Ако сравним Парижката декларация и е, казаното от е, датския ученик, е, ето, нека ги погледнем, те са пред нас в момента. And keeping in mind the example... Без да забравяме примерите от практиката на Дания, ще стигнем несъмнено до този извод. Обучението по история може до голяма степен да допринесе за превенция на радикализацията. Възоснова на тази презентация Евроклио изготви е, следните предпоръки които да бъдат влезли в Европейската комисия, да бъдат опростени правилата за Erasmus е-, Plus, за да бъдат облегчени условията за участниците, да се използва по-активно Erasmus Plus и Хоризонт 2020 като механизъм за провеждане тази политика, да се използва използва обучението по история като повод и начин за исторически диалог, за историческото развитие. Да бъде създадена платформа за обучение през целия живот като част от програмата за сигурност по-нататък тясно сътрудничество с ООН и съвета на Европа, за да се осигури обучение за демократично гражданско съзнание и съответно обучение в този дух. И накрая да помисли, да не забрави, че инвестициите в образованието са дългосрочни и не водят до бързи резултати. Госпожо председател, госпожи и господа, с това благодаря за вашето внимание. Председателката, благодаря. Това бе наистина една ясна и интересна позиция с интересни анализи и конкретни предложения, пряко, пряко отношение към нашата работа. А сега имаме време за въпроси и отговори. Давам думата на колегата Звер. Благодаря, госпожо председател. Хвала лепа туди за тема днешнега. Благодаря много за това че тази е, тема бе избрана за днешното публично изслушване. Е, темата е изключително важна и съм благодарен, че комисията е поканила толкова видни е, лектори на нашето начинание. Искам да изразя съгласие с казаното от госпожа Сара Хан, директора на Inspire. Тя използва в своята презентация много примери от собствения си опит, показвайки как хората водят битка за демократичен диалог, за изграждането на общество, което позволява такъв диалог. Разбира се, ние ще трябва да осигурим един глобален подход към въпроса. Гражданското общество трябва също да вземе участие в него. Църквата, църквите и различни други неправителствени организации трябва да имат своето място в това начинание. Госпожа Кан, Хан говори за ролята на жените тя също трябва да бъде поставена под акцент. Ролята на жените често се забравя, особено в ислямските среди а те могат да допринесат до голяма степен за възпитанието и образованието на децата но когато стане дума за ролята на жените в образованието, не можем да не се запитаме каква е ролята на мъжете в образованието, защото в моята страна се сблъскваме с една феминизация на образованието. Много жени са преподавателите. Тоест, може би трябва да помислим и за това, как да привлечем мъжете в процеса не само на образованието, но и на възпитанието на децата. Много се радвам, че е, сред нас е и представител на организацията Евроклио, е, организация, която през последните десетилетия изигра много важна роля в така да се каже, национализацията, националната ориентация на учебните програми и планове в училищата. Когато през 90-те години бяха влява към Европейския съюз, се присъединиха нови държави членки, те започнаха младите демокрации започнаха да изготвят СОП, нови учебни програми, които понякога не съответстваха на обективните факти. Ние работихме в тясно сътрудничество с Евроклио, търсейки начини, е, решения и възможности да създадем условия за нормален диалог в нашето общество. Да, сега всички говорим за кризата с беженците, не искаме да се развиват паралелни общества в Европа. Нуждаем се обаче от подходящи средства а това е едва началото на този процес. Благодаря. Е, времето напредва е, и благодаря, че ми давате думата преди да ида на заседание на Кон. А, ще задам въпрос към е, госпожа Хано и към господин Кристенсен. Вие говорите за облегчаване на диалога за европейската история в контекста на миграцията и да насърчим това. Е, как това не е предложение, което среща всеобща подкрепа в Европейския парламент. Как може вашата организация да ни позволи да намерим подход, който да е общо достъпен за 500 милиона европейци? Председателката Краснодемски иска думата. Благодаря, госпожо председател. Беше много интересно. Казаха се и, и от двамата лектори много интересни неща. Мен особено ме вълнува въпроса за ролята на жените. Искам да подчертая това като особено важен въпрос, защото има се сериозните разлики и различия пораждат проблеми и е, това намалява важната роля на жените. Е, но, е, госпожо Хан, вие говорихте за неща, които за една много тънка граница между екстремизма и приемането на различията, включително политически различия. Така че призовавам към предпазливост, какво е, са радикални възгледи, които са неприемливи, в кои случаи ние имаме право да действаме, защото понякога е много трудно да се намесите и да кажете, ето това е твърде е, консервативно. А, аз не бих искал да застана пред учениците. Е, и е, имаме случаи с мигранти в пол, преподаватели в полса. И was... Аз самия преподавайки в университета, срещнах неразбиране от германските преподаватели, които не разбираха моите усилия да възпитам дъщеря си в духа на полската култура. Много е деликатен въпросът, наистина. И същия въпрос присъстваше и във второто представяне. Господин Кристенсен, мисля, че вие представихте как да преподаваме история, но всички ние знаем, е, че преподаването на история означава и съхраняване на националната самоличност, предаването и на, на е, нататък на следващите поколения, е, предаване на своето възгледи за нашата история, италианска, датска, полска и така нататък. Да запазим ценностите от миналото Струва ми се, че този начин на преподаване на история не е просто а, решение в, за борба с екстремизма. За мен основното при радикализацията екстремизма е насилието на тази склонност към терористични дейност, на, на действия. Но не е само това. Мисля, че този начин на преподаване на история трябва да има и утвърждаващи моменти. Няма нищо лошо да се да бъдете дат, дат, датски гражданин патриот. Какво означава това? За мен едното не изключва другото. Да, критичен поглед, но и по положително настроен спрямо собствените си ценности, е, защото от една страна имаме приемане, национално облекло, национална е, е, идентичност, е, което е, е съвсем нормално, но има хора, които са радикални, които са крайни, които са екстремисти и те са опасни за обществото. И за това аз мисля, че ние трябва внимателно да прекараме тази тънка разграничителна линия. Благодаря. Председателката, колегата Труфел има думата. Благодаря. Аз искам да подчертая казаното от е, госпожа Хан. Ислямизма лишава жените от своите интереси. Мисля, че е, идеите изложени от нея са много ясни. Има много програми, много начини да работим по този въпрос. И второто, което каза Сара Кам, е, трябва да се насочим към съответните части от тези общества. И трябва да не допускаме тези хора да смятат себе си за аутсайдери. Това го забелязваме при младите хора. Те не се чувстват като част от обществото. Тук има много какво да се прави. И по повод казаното от Фрас Красноденски, има наистина разлика между основната ценност, свобода на на вероисповеданията или право на е, атеизъм и от друга страна екстремизма, защото това за мен не е само насилие, но е посегателство върху чуждото достоинство и език на омразата. И това трябва да разграничим е, гарантираните в Европа религиозни свободи и екстремизма, е, който отива, води хората в съвсем друга посока. Председателката, благодаря. Благодаря ви за многото дума, е, въпроси, които зададахте благодаря на колегата Кан, която се изказа преди това. Има доста въпроси към нея. Става дума и за НПО, и за асоциации. Така че, може би по този въпрос е добре да разберем какъв е опита и във вашата страна и що се отнася до сътрудничеството между организациите и между религиозния диалог. Много важен аспект е, и това често се цитира да не се намираш в среда, която не спазва най-общо религиозната свобода и това осложнява реципрочното или помежду ни разбирането. Що се отнася за историческите разследвания, изследвания, извинете, какъв въпрос мога да задам, мисля, че темата е изключително важна. Вие, господин професор, казвате, че имаме нужда да разберем и многообразието, и как историята е успяла да интегрира отделните елементи. Това е голяма тема. Как да разберем конфликтите, за да може да ги осъзнаем и в съвремието. Имате думата. I mean, I really, I think I had one question. Um... Мисля всъщност, че за мен имаше е, един конкретен въпрос. Ще по, по, препотвърдя казаното от колегата, говорил след мен. Мисля, че наистина има разлика между културата зачитането на религиозните, културни, езикови различия, на правото на хората да упражняват, да изповядват своята вяра. Да, така е до другото ни отвежда към диктатура, към тирания. Това е всъщност част от демокрацията, зачитането на културните различия и правото на хората да се хранят по различен начин, да се обличат по различен начин и това е по-скоро положително, отколкото отлицателно явление. И, идеята за екстремизъм, и имаше дебат по въпроса какво, що е то екстремизъм и мисля, че всяка държава членка има своето определение е, е, колко време отне е, на международната общност да реши що е то тероризъм. Мисля, случай за екстремизма това ще бъде още по-трудно. Британското правителство определя екстремизма като акт активно съпротивление, активна съпротива срещу основните британски ценности. И в, Британия, в Великобритания този дебат продължава да тече и има много мнения. Аз лично мисля, че екстремизма е основно, освен насилието и езика на омразата, когато се опитваш да накърняваш правата на други хора. За мен това е крайно. Дори самата идея за неравно пропаста, неравенство между половете. Ако жените не са жените, не смята, че жените и мъжете са равнопоставени, това не ви прави екстремисти по е, стандарти на 21 век, но все пак е, трябва да помислим по този въпрос. Ние не смятаме е, понякога, че мъжете са равни на жените. Дали това е крайно екстремистко. Мисля, че за да предотвратим радикализацията, трябва да се борим с идеологията, която се гради на омразата и която налага омраза. Когато се посяга на човешките права, когато се опитаме да дехуманизираме други лица, други хора, други групи, по, именно поради омраза. Според мен това е нещо съвършено различно зачитането на културното многообразие, защото именно това са човешките права. Аз лично виждам ясно ясно разграничение между двете. Е, работата с групи от други вероисповедания. Ние в, работим в Великобритания с, с еврейски или юдейски християнски групи а, различно е, например, изключително важно е да работим с групи от евреи, особено светлината на конфликта Израел-Палестина. Ние наистина трябва да имаме предвид събитията, които са там антисемитизма в Великобритания е нещо неприемливо и недопустимо, но от друга страна забелязваме, когато е, е, има съответно анти, е, ислямска атака, атака срещу мюсюлмани в Великобритания през 2012 година, например, тогава ем, именно колегите е, евреи, колегите християни надигнаха глас в защита на техните права. А, важно е за това да имаме връзка и контакти с други организации и на светски, и религиозни. Е, това е всичко е, част от гражданското общество и част от гражданския мир. Благодаря. Сега господин Кристенсен. Благодаря ви. Преди всичко, позволете да кажа едно-две неща за обучението по история в обществото. какво си мисля аз, какво мисли нашата асоциация. Ние смятаме, че нашата основна отговорност е, е да ам, бъдем заедно с учениците в техните трудности, в техните предизвикателства да помогнем на учениците да развият историческо съзнание, предоставяйки начини на обучение с цел да се постигнат целите, които присъстват според мене във всички европейски програми. Отговорност, толерантност, активно гражданско поведение, разбиране към другите. Което не означава, че преподавателите по история са някакви инструменти, средства, които осъществяват определена политическа програма. Ние не предаваме просто някаква политическа ам, истина, ние вършим и социална дейност, ние не оценяваме учениците, да речем, съобразно проявата на толерантност към техните съученици, ние все пак сме професионалисти ние се опитваме да дадем на учениците от средния и горния курс максимално добра подготовка за живота. А има неща, които обчето обучението по история не може да направи само по себе си, но преподавателите могат. Ние, например, обучаваме учениците на критично мислене, на, разглед, на това да разглеждат определени въпроси от различна гледна точка и да търсят постоянния диалог между настоящето и миналото, да го правят за себе си. За дома на европейската история, не, това не влиза в нашата програма. Това, което бихме искали да постигнем, е да има някакво формирование, което да помогне е, да на държавите членки, които имат е, добри практики и добри примери. Е, да се даде гласност и да се обсъдят тези този опит. Просто да имаме възможност как нещата се правят в различни държави. И е, следващия въпрос. Ние днес сме свидетели на радикализация, за това ние насочихме вниманието си също към де, призива за, дей, за действие в декларацията от Париж. Но е, на всичко това се гради върху националната история. И всички ние бихме искали да се чувстваме граждани на една хубава страна и обучението по история трябва да допринесе за това. Понякога обаче ставаме свидетели на следното. Аз поне така мисля. Може би е, прекаляваме с ентусиазма и забравяме да привлечем е, към така наречения национален наратив малцинствата в нашите страни. И това е един въпрос, на който нашата асоциация обръща особено голямо внимание. И аз мисля, е, че това заеме подобаващо място в нашите международни програми за обучение. Така че да, баланс е необходим. Благодаря. <laughs> Uh, uh, uh, Половин минута. Само, само два, два кратка Uh, Съвсем накратко, ако ми позволите. Ролята на историята не е само да търси истината, но и да покаже на младите, кое е исторически значимо и кое не е. Кое е било вярно и кое не е било вярно или правилно. Важно е младите да разберат, кое е морално, кое е важно. И кое е грешно. Госпожо Хан, нашата цивилизация не се занимаваше с качеството на мъжете и жените, но ако защитавате правата на човека, дилема няма. Има равенство между половете. И за това трябва да се борим. И това вече сме постигнали. Други цивилизации, други култури и религии ще ни последват. Окей, грация. Io la considero Благодаря, да, това беше една бележка, всъщност по-скоро, отколкото въпрос, нали така? Remarks, then a e question. Thank you. Да, правилно съм ви разбрала. Продължаваме. Сега ще дам думата на господин Демомбриал отново за 15 минути и след това на колегата от ЮНЕСКО. Е, Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа е, евродепутати. Е, дами и господа присъстващи, как е да не допуснем разпокъсването културно и териториално. Няма да е пресилено да кажа, че положението в Европа и във Франция е, е сериозно, много по-сериозно, отколкото някой иска да, да вярваме. През последните две години, специално във Франция, ставаме свидетел на едно абсолютно явление. Една част от нашата младеж повежда а, една война на наша собствена територия и това за голям, в голяма степен се изразява и в системата за, на образованието. Обхвата на това явление довежда до резултати, които понякога могат да се оценят като катастрофални. Е, така че ние сме е, задължени да работим и да оценяваме е, това. Няколко думи за това какво е положението в нашата образователна система, преди да споделя някои свои разбирания за решението. И така го Говори се за образуването на мисиомански общности в, в училищата. Това е особено засилено през последните е, месеци. Например, от месец януари тази година се наблизат, са отбелязани около 200 инцидента и това е по мнение на френския министр. Така че има над 200 е, случая в по департаментите, в отделните департаменти. И това ни кара да, се, да водим един дискурс, така че трябва да заклеймим самите актове, но от друга страна не бива да забравяме, че в много случаи е, те са провокирани, те, те се смятат провокирани от е, поведение, което се оценява като враждебно срещу исляма или срещу Мухамед. И това е факт във всички департаменти. Бе решено е, да се въведе минута мълчание в порешение на Френското министерство. Имаше множество а, случаи, когато алжирски ученици в рамките на тази минута за мълчание започват да крещат Алак Акбар или пеят алжирски песни. Така че мога да ви разказвам до довечера такива случаи, няма да го сторя, но ще цитирам един много конкретен случай. На 24 септември, това е празника на Алкабир, в едно голямо училище се забелязва от, отсъствие на ученици и преподаватели в Ним, да речем, един малък град в Южна Франция. Един преподавател ми каза, че имало от, че от 200 ученици са присъствали само 70 и само 40 от общо 70 учители са дошли на работа. Всичко това отразява състоянието на цялостното френско общество. Особено когато има предаване на мачове с участие на е, отбори от Магреба. Същото се отнася, когато има сватби на тези общности или като на емблематични празници, като да речем национал националния празник искам да обърна въпрос. От няколко години вече е традиция, около 14 юли, пред националния ни празник, има особени изблици на насилие. И тази година това продължи е, много дълго 17 полицейски участъка бяха атакувани е, на много места. Френското знаме е скъсано и на негово място е издигнато алжирското знаме и всичко това се отразява, разбира се, на преподавателското тяло. В образованието нещата не се свеждат само до цитираните случаи. Има и преподавателство преподаватели по история и география, които не могат да преподават определени уроци по история или география, защото става дума за определени събития или определени а, които са не, се смятат за неприемливи от част от учениците. Така че същото се отнася за уроците по биология и естествени науки. И така, госпожи и господа, това е абсолютно непредвидимо, особено когато е, говорим за такива проявления и е, очевидно това води до радикализация. Това е много тревожно. Официалните цифри са от... Става дума за близо 2000 е, граждани, които са засегнати от джихадизма. И има, разбира се, неофициална статистика, особено след атентатите от януари там се говори за около 3000 души. Имайте предвид, че това е доста уравниловечна статистика и говорим за цифри, които са непрекъснато, които непрекъснато нарастват. Има хора, които са в състояние те са около хиляда да пристъпят към незабавни действия. След това имат симпатизанти, които са част от мрежи, които действат инцидентно на улицата. Има хора, които са в салафистската общност, които възприемат начин на живот съвършенно различен от европейския, от френския начин на живот, с отказ от нашия начин на живот и с една твърде неясна позиция по отношение на насилието. Тоест, те не го прокламират, но и не го отхвърлят. И тук говорим за едни хора, които допринасят за нарастване на насилието във Франция, което много тревожи властите. Госпожи и господа, трябва да сме наясно какви са основите, корените на това явление, защото причините за нарастването не, на радикализма във Франция се е факт от последните години. Ролята на образованието несъмнено е от решаващо значение. Но освен това имаме ролята на работодателите, на а, здравеопазването, а всички ние плащаме за това, че тези млади хора не желаят да ходят на училище, не, не знаят да четат и пишат като хората и а, категорично възразяват да спазват правилата на нашата общност все повече имат проблем да се спазват е, е, елементарни правила на поведение. И е, така се създават общности, които се водят до отделяне от обществото и те поддържат, да речем, връзки с ислямските братия и това води до влушаване на отношенията. А тези хора предлагат едно разбиране, е, което е враждебно на френските и на европейските ценности, които са и ваши ценности, и на ос... религиозно основание предлага едно подменяне на френския закон и на всичко останало. Това се отхвърля от нашите документи. Сега бих искал да кажа още нещо. Говори се много, че радикализацията се води, се води началото си от економически причини. Мнозина и представители на френското правителство мислят така. И все пак трябва да кажа, че да, това са около 80% семейства от е, мигрантски происход, но 20% са хора от средната класа, буржуазията, включително деца на, гра... на държавни служители, които се радикализират. Те едва ли страдат от социална изолация. Е, защото ако говорим за економически затруднения във Франция, в какво е положението в е, Дания, където има чудесно изградена е, социална система, система за здравеопазване, система за социални помощи. А Дания, наред с Белгия и Франция, се нарежда в печалната водеща тройка на джихадисти в Европа. Положението е доста песимистично. Това е мнението на нашите ам, анализатори. Очаквани голямо насилие. Очаквани, е, защото ние имаме сведения за натрупване на оръжие е, и това води до опасност, включително за обществения ред. И така, какво да правим? Благодаря много за това, което вие, госпожо председател, правите за ангажимента на Европейския парламент и другите институции. Трябва да сме наясно, че радикализма тръгва при младите хора, които смятат, че не им се обръща внимание и те виждат в нашите ценности слабост в сравнение с ценностите на еслама, т.е. на младите се предлага едно приключение, една подмяна на ценностите, ние не сме вече в състояние да ги отстоим. И така, какво да направим? От една страна трябва да потърсим начините на решение, защото това явление се разпространява навсякъде, от затворите до, до джамиите и в, навсякъде в нета така че, госпожи и господа, трябва всеки от нас и всички институции да поставим ясна рамка. Нуждаем се от твърдост в отстояване на нашите стойности, нашите ценности. Какво имаме предвид? Да припомним християнските корени на европейската култура, равнопоставеността на половете, зачитането на институциите, разграничението, разделението между религия и държава, изграждане на усещане за ценност на усилията, да изискваме обучение за младеща, така че младшите младежи да бъдат в състояние да отстояват нашите ценности и да изграждаме колективен дух. И тук ще говоря, например, за спортни мероприятия. И така, позволете да ви припомня два изключения изключително тежки случаи от последната седмица, а вие помислете. Става дума за следното. Един преподавател по френски, който работи в едни от най-трудните предградия, доброволно работи там преди няколко дни, той ми разказа лично следния история. Един младеж от Магреба го е попитал, кажете, вярно ли е, че във Франция ще има скоро гражданска започнала война. Учителят казал, не, не. А аз чух, че ще има война между французите и между християните и мюсюлманите. Преподавателят, не, не, аз не знае, ние се опитваме да работим заедно а младия го, младежа го прекъсва и казва адски провокативно, защото ако има такава война срещу вас, може би е най-добре да ви убия веднага и да се приключи въпроса е, е, преподавателят е изключително песимистично настроен. Предната година колата, колата му е била из, изгорена. А, една прясна случка от 12 октомври от едно селце Шалон де Шампаня. Един млад, е, е, един ученик пристига с, копия копие на пистолет, е, използвайки копие на пистолета а, а, Airsoft е, преподавателя е бил готов да, да умре. Е, но за щастие това не се е случило. И за ученика заявил е, пред полицията, че смятал по този начин да убие преподавателя, да убие и полицаите, които ще дойдат да го арестуват. Много тревожно. Всичко това се корени в образованието, госпожи и господа какво искам да ви кажа всъщност? Големи пе, е, държави в Европа, като Великобритания, Германия и Холандия сочат, че нещата отиват към провал на нашата система. Ние трябва да постигнем ниво на европейска култура на а, разделение между държавата и църквата. В противен случай ще правим грешка. Всички хора, които идват при нас, трябва да са наясно, че ние държим на нашите стойности, не проявяваме слабост и ако искат да бъдат част от нас, трябва да се съобразяват с това. Декларацията за правата на човека е създадена след две кървави войни и е подкрепена от общността, за да защитаваме своите ценности. А сега посрещаме хора, които използват тези възможности да, да налагат нашите ценности, за да използват нашите ценности против нас. Трябва да сме наясно с това, защото вие, избранниците, трябва да сте наясно с това. Ако вие е, евродепутатите, ако ние адвокатите, ако политиците не е, осъзнаят това, нещата ще се развият много бързо, за месеци, може би дори за седмици и ще станем свидетели на вече познати кървави събития. Благодаря. Много силни думи. Всичко почива на факти, разбира се. Знаем какво се случи във Франция. Така или иначе имаме голямо предизвикателство пред себе си да намерим общи ценности в нашето многообразие. Имаме нужда обаче от мирно съвместно съществуване. И напълно разбирам защо се вълнувате. И защо така твърдо говорите. Това е голямо предизвикателство, имаме нужда от повече инструменти. И накрая, господин Берже от ЮНЕСКО. Благодаря, че сте тук. В светлината на конвенцията на ЮНЕСКО имаме достатъчно инструменти. Uh, Chairperson Силвия Коста, uh, honorable members. Госпожо председател, почитаеми депутати, дами и господа подобно на вас. И ЮНЕСКО се вълнува от тази тема, заедно с всичките си държави членки. Много интересни гледни точки се чуха. Ясно е, че никой не е роден радикализиран. Нито радикализиран в лявата част на спектъра или в дясната. Хората се раждат в исторически моменти – Цели народи могат да бъдат радикализирани за агресия, особено в контекст, в който медиите се контролират от онези, които биха искали да има война. Опитам се да се справя с презентацията. Okay, I think I have to ask uh, the people operating the computer because this... Моля да ми помогнете, който е пред компютъра. Погледнем процеса на радикализация. Ако хората не са родени радикализирани и те бъдат убедени, че са необходими насилствени действия, това става с времето, въздействието върху обществото е страха, което води до големи щети и социални, економически и всякакви други. Идентичността е в дъното на всичко. И така стигаме до медитизацията. Това са различни фактори. Говорихме за училищата, за семейството, затворите. Важното тук е да направим така, че медиите да бъдат част от цялото и да внимаваме да нямаме подход, който да обвинява само медиите, защото те са по-видими. Имаме нужда от по-цялостен подход за отговорите, що се отнася до радикализацията. Кое е важното тук за ЮНЕСКО и за парламента? Говорим за свобода на изразяването, особено когато говорим за медиите и радикализацията. Имаме право да получаваме информация, но има ограничения. Знаете, че 28 член на Универсалната декларация за правата на човека залага определени условия, при които може да има ограничаване на изразяването. В член 20 от тази декларация се изисква държавите да ограничат такъв тип говорене. При радикализацията обаче не всичко, което се говори посока радикализация, може лесно да влезе в рамките на тези дефиниции, които могат да бъдат ограничени. Значи как да балансираме и да опазим свободата на изразяване, изправени пред радикализация. Как можем да направим така, че да не реагираме прекомерно на провокативни изказвания, и да не нарушаваме свободата на изразяване. Тук ще говоря за четири различни сфери. Първо, медии. Ще проблематизирам въпроса за медиите, след това въздействието на медиите и накрая какво прави ЮНЕСКО. Тук имаме опростен вариант. Медиите не са едно, те са многолики центъра съм служил социалните медии. Защо? Защото там най-вече се проявяват младите, а младите са лесен обект за радикализация. Социалните медии обаче си взаимодействат с новините, новинарските медии, информация, познания и отясно творческите медии, които забавляват и които оказват въздействие върху емоциите ще говоря по-специално върху новинарските медии и социалните медии. Преминаваме нататък. За да може новинарските медии да играят една положителна роля, те трябва да бъдат надежни, защото ако ги разглеждаме като пропагандатери, то няма как някой да им вярва. Социалните медии пък трябва да водят диалог, защото иначе пак от тях няма смисъл. Основното тук е, че това не са отделни вселени. Това, което се случва в новинарските медии, оказва своето въздействие върху социалните медии и обратното. Познанията се влияят от новинарските медии и изграждат отношения. Какво въздействие оказват медиите върху поведението на хората? Имаме едно съкръщение П на латиница познание, отношение, действие. Имате съзнанието, сърцето и ръцете, т.е. какво мислите, какво чувствате и какво действате, но нещата не са линейни. Познанията могат да нарушат начина по който се държите и затова Новинарските медии са много важни. Както казах, новинарските медии, социалните медии си взаимодействат. Социалните медии могат да организират хора, да набират хора и за добро, и за лошо. Затова е важно това съкръщение КАП на латиница да бъде разглеждано като взаимодействие между отделни елементи. Продължаваме нататък. Познанията, отношението и действията. Що се отнася до радикализацията и борбата с нея? Тук има различни въздействия. Силно, слабо, непряко и дълбоко. Тези въздействия са различни и различните медии играят различни роли. Ако погледнем някои от по-силните моменти, може да говорим за краткосрочни емоции. Гняв, страх, паника, Примерно, терористичното нападение срещу Шарли Ебдо. Това доведе до гняв и до тържествуване. Всичко те работят заедно. След това имаме слабо въздействие на медиите. Медиите обаче не променят в повечето случаи. Те просто подсилват вече създаденото поведение – ако има други фактори, които оказват въздействие на радикализацията. Информация с познания, те могат да бъдат тълкувани чрез този механизъм. Така че нещата са сложни. Продължаваме към непреките въздействия. Това е много важно. Имаме различни медии с различни видове надежност и влияние. Това е средносрочно въздействие. Учителите, преподавателите играят голяма роля при разпространяването на медийните идеи. Друг непряк ефект е създаване на план за действие. Трябва да се знае тези познания в каква посока вървят. Например, това, че знаеш, че някои журналисти биват обезглавявани, не означава, че с това определя как ще действате, просто показва колко важен е въпрос. Стигаме сега до по-дълбоките въздействия. Медийната култура. Демографски групи, които живеят в една среда, в която има много медии. Хората развиват медийна идентичност, субективност, стават националисти, или някои казват, че са излезли да се борят сами, наричат ги либерали, или пък тинейджера, който се бори срещу родителите си. Ето така работи медийната култура. След това рамки. Те могат да препотвърдят това, което обществото пропагандира и какво е извън него. Отново това е дълбинно въздействие, тъй като има такива, които искат да бъдат срещу общото русло. Всички тези въздействия могат да играят за радикализацията или да играят срещу радикализацията. Не можем просто да кажем, че тук имаме един подход. Съвсем ясно е, че въздействието на медиите не е еднояко. Нека да погледнем различните действия. Трябва да кажем. Това е дълго пътуване. И колкото по-рано започнем да работим с медиите за борба с радикализацията, толкова по-добре, преди нещата да са изпуснати. Четири отговора съм записал тук. Първо да блокираш или да премахнеш, след това междукултурен диалог, оборване на тези и засилване на медийния капацитет. Следващия слайд. Парадигмата защита. Това е за блокиране на съдържание, особено в интернет. Така се намаляват стимулите в средносрочен и краткосрочен план. Проблема тук е чисто и просто се забавя доставката на гориво в кавички, но не се хвърля вода в огъня техническите ограничения не винаги са достатъчно резултатни и трудно се блокира интернет. Нататък струва доста повече за държавите и за фирмите да приложат тези ограничения. Когато се забрани съдържание, се създава и стимул за хората да се опитат да намерят това съдържание след това. Ако имаме технически ограничения на съдържанието, може да преместите това съдържание в дълбинната, в тъмната мрежа, където дори службите за сигурност не могат да я намерят. Така че тук имаме ограничения. Има и други рискове в тази парадигма. Например, когато започнете с това, може да се приплъзнете и да превърнете всичко в цензура. След това ограничената отговорност на посредниците. Те всъщност се превръщат нещо в нещо като частни цензори. А съдържанието трябва да се преразглежда след услугата. Могат да бъдат смекчени рисковете, те са сложни, защото държавата е задължена да балансира между правото на сигурност и свободата на изразяване. Имаме нужда също от прозрачност, независимост, както и достъп до съдебна защита. Що се отнася до ролята на посредниците, много важна роля, тъй като често те преминават граници. Имаме принципи на ООН по този повод и посредниците трябва да спазват тези принципи, е, които са принципи за бизнеса и правата на човека. Трябва да има ясна политика и прозрачност. Преминаваме нататък. Отиваме отвъд тази парадигма защита. гледна точка на ЮНЕСКО, свободният поток на информация е стандарта. Ако искаме механизъм за защита на хората, трябва да направим две неща. Да отговорим на международните стандарти, да не бъдем над тях, т.е. по-строги, и не бива да се занимаваме само с закрила и защита. Не може само един тип мерки да се предприемат. Има нужда и от друг вид говорене. Вторият вид отговор е овластяването медийна грамотност. Тя всъщност е нещо като вакцина срещу всички видове въздействия. Искаме да овластим индивида и най-вече младите хора, които да станат господари на своята идентичност. Да разпознават кога рекламата ги прави потребители, кога порнографията е, обърква тяхната сексуалност и така нататък. Така че младите хора трябва да разбират влиянието на медиите. Ние имаме една идея шапка в ЮНЕСКО, която наричаме MIL или грамотност за медии и информация. След това активно предлагане на различната гледна точка. Това е много важно. Така може да се даде отпор на омразата – Необходим е диалог. И тук на този слайд споменах една инициатива във Франция, Respect Zone, която иска да се занимава точно с тази тема, като премахне емоцията от нея. Сега, при активно говорене срещу тези, трябва да се внимава. Понякога този тип говорене тълпата може да се опита да легитимира такъв тип говорене и понякога се смята, че това може да е бумеранг, който да има обратното въздействие. Имаме също така информационни войни, които се опитват да използват ролята на медиите. И ако има кампании за оборване на чуждата идея, това не трябва да става само посредством журналистиката защото е много важно да има независима журналистика, която да има ясно въздействие. И накрая последното, което ще спомена е за самите медии. Както казах, това не е отделна вселена. Много е важно да имаме медии, които да ни помогнат да преодолеем съмненията а, и а, да намерим яснота. Журналистиката може да изложи бинарните рамки, т.е. ние срещу вас, вие срещу нас. И идеята exposed. Coverage can be given to solutions. Media can avoid and медиите могат много лесно да изложат стереотипите. И това включва, разбира се, империалистическите медии и можем да положим нови стереотипи и младите да не се чувстват така изолирани. Последното, което ЮНЕСКО. бързо ще засегна, е отговорът на ЮНЕСКО. И имаме някои публикации, които съм записал тук. Те са всъщност отзад и можете да ги вземете после. But... И доста бързо ще говоря, тъй като времето ми изтича. Но искам да започна с цитат от нашия генерален директор Ирина Болкова. Става дума за проект, който, се, който е посветен на младеща. И тя казва, че трябва да дадем на младите хора инструменти, които да позволят да се предотврати тяхното радикализиране. Тоест, важно е младите хора да поемат своята отговорност, да бъдат съпричастни и дори да имат водеща роля при предотвратяването на радикализацията. Това е един много дисциплинарен проект, с който се занимаваме и това включва и образованието, и социалните науки. И това е нещо, с което се занимава ЮНЕСКО, особено в страните, в които радикализацията е сериозен проблем. Целта е, както вече казах, да се засили положителната роля на младите жени, на младите мъже при противодействие на радикализацията. Ще пропусна няколко слайда. Ще премина към слайда, който е посветен на резултатите. Резултатите от този проект са свързани с изграждане на знание и разбиране. Ние трябва да имаме разбиране, защото само така ще може младите хора и особено активистите сред младежите да разработят нови видове говорене и да подобрят политиката на национално и местно ниво както и да се предприемат съответните действия. Много резултати могат да бъдат получени благодарение на социалните мрежи. Също така важно е да се използват и новинарските медии. Отразяването на новините трябва също така да включва младите хора и маргинализираните общности. И тази голяма инициатива, в която работим, както ви казах, е посъветена точно на предотвратяването на радикализацията. И така аз говорих в моята презентация за диагнозата на това какви могат да бъдат последиците от дейността на медиите и за комплексния отговор, който дава ЮНЕСКО на проблема с радикализацията. Така че Начинът да се постигне напредък се заключава в следното. Да се противодейства на и да се предотвратява ролята на медиите при радикализацията. Трябва да се разпознават признаците на радикализация. За съжаление, все още не можем да видим това, което ще се случи в бъдеще, но има признаци на това, че е възможно радикализирано отношение и съответните действия срещу общността на мигрантите. Ние трябва да разпознаваме такива знаци и да предотвратяваме, да изпреварваме събитията. Изключително е важен един цялостен подход. Важно е преди всичко да се утвърждават принципите на хуманизма и човешките права, включително или дори особено на свободата на изразяването. Разбира се, също така е изключително важно всички усилия да бъдат подкрепени с необходимите ресурси. И Ислямска държава поне 40 милиона долара месечно печели само от приходите от продажба на петрол. 40 милиона евро месечно. А с какво разполагат онези, които искат да противодействат на радикализацията? Не можем да изоставаме с нашия отговор, с нашите действия. И колкото повече изоставаме, толкова по-сложно и толкова по-скъпостръващо ще бъде всяко едно наше действие по противодействие на радикализацията. Благодаря ви за вниманието. Е, е, Благодаря ви. И. Благодаря. Сега ще помоля колегите да зададат своите въпроси. Е, Тимпурle sunt înaintate, doamna Ward. Uh, uh, Благодаря ви. Много съм благодарен за тази възможност да се изкажа, особено предвид факта, че че изготвям един много важен, мащабен доклад по ролята на междукултурния диалог в образованието, в контекста на многообразието и демократичните ценности. Води много интензивни обсъждания с докладчиците в сянка и това е една тема, която интенсивно се обсъжда и в парламентарната комисия по култура. Сара, много ви благодаря за вашето изказване. Наистина бях много впечатлен от това, което чух от вас и което съм чувала и преди за противоговоренето, контраговоренето на радикализацията аз самата съм от северо-западна Англия и знам за какво става дума. А, аз самата съм писател, работя в областта на културата, работя с млади хора и за мен тази тема не е просто политика, за мен това е нещо, което е свързано с всекидневния ми живот, с моята професионална дейност. И когато ние говорим за културата, много често си представим като нещо абсолютно застинало във времето, че не, това е нещо, което никога няма да се промени в бъдещето. Има много неща, които са сложни, много аспектни, и това е свързано с нашата идентичност и културата е част от нашата идентичност. Това е нещо, което непрекъснато се променя и се оформя. И искам да се обърна към вас. Вие говорихте в по-широк смисъл за радикализацията. И самата аз през Лятото работи като доброволец в Босния. Тук има двама млади човека тук в тази зала. Те получиха вчера наградата за европейско гражданство и в тази конференция в Босна, в която участвах в Сребреница, ние говорихме за Андрес Брейвик в Норвегия. И никога не ставаше дума по време на конференция радикализацията, която идва от крайната десница. Говореше се през цялото време за радикализацията, която като че ли идва само от мусулманите. Много често участвам в демонстрациите в Обединеното кралство, които са посветени на противодействие на Пегида. И не става дума само за противопоставяне на една определена религиозна или политическа група. Много се радвам, че водим този разговор днес. И това, което вие казахте, беше много полезно за моят доклад. Благодаря ви. дума професор Краснодерски. Благодаря ви. Я chciałem задать питание пану де Монтбрайер. Благодаря. И имам въпрос към господин Монбриал. Много беше интересно вашето изложение. То показа ситуацията във Франция. Страната беше представена като страна на ръба на гражданската война. И ето, това е едно интервю от френски вестник и тук се казва, че Франция се разпада. Имам следния въпрос към вас. Доколкото разбрах ситуацията сега във Франция, тази ситуация е резултат от слабостта на френската държава или френската култура. Бихте ли ни обяснили, кои са първопричините за сегашната ситуация? Вие ни призовахте да защитаваме нашата идентичност, но кои са първопричините за кризата на нашата идентичност? И още един въпрос – Мишел Оноре, френски философ, се осмели да критикува говоренето за бежанците веднага беше заклемен като привърженик на Националния фронт. Дали това е проява на свободата на словото или това е едно измерение на слабостта на нашата идентичност? Как да защитаваме ценности, които са наши ценности? госпожа Сейдрова. Благодаря. Искам да благодаря на експертите за направените презентации, както и споделените препоръки. Мисля, че в презентацията на представителя на ЮНЕСКО се отдели особено място на медиите. Искам да подчертая пък аз ролята на обществените медии. Мисля, че те са задължени да дадат своя принос в борбата срещу насилието от всякаква форма. Мисля, че в тази област може да се направи много. Искам обаче да благодаря специално и на госпожа Хан, защото информацията която тя ни даде, а именно, че мисюлманските жени са против радикализацията че се заемат с... че действат, предприемат действия против радикацията е изключително, това е изключително важно и ценно за мен. Искам да изразя своята подкрепа на подобна позиция. За мен това е светлината в, в края на тунела. Надеждата, че можем да успеем в тази битка с радикализма. Благодаря. Аз също благодаря. Нека да чуем сега и комисията. Комисия Европене. Европейската комисия има думата. Дали комисията би искала да се изкаже? Да, аз говоря от името на Генерална дирекция вътрешни работи и отговарям за отдела борба с тероризма и управление на кризите. Първо искам да благодаря за интересните изложения. Първо, както беше опоменато, няма само една форма на радикализация в Европа. Заплахата е много аспектна и Европол потвърждава това в своята годишна оценка на риска броят на инцидентите, религиозен нападения, атентати, обосновани върху религиозни подбуди, идва на четвърто място. Сепаратизмът идва на първо място. Е, крайно левите, анархистските движения са на второ място. И религиозните подбуди са на четвърто място и на пето място, на пето място, извинете, са а, тъй наречените радикални движения, свързани с а, правото на аборт или против правото на аборт и подобни проблеми. Ние трябва да отчитаме факта, че имаме много аспектна заплаха. Освен това няма една единствена характеристика или един единствен набор от характеристики. Това, което отбелязваме, е, че наистина повечето млади хора не са толкова млади, когато става дума за участието в джихада. И тези хора имат много слаба представа за религията и когато се задълбочим, установяваме, че не става дума толкова за някакви религиозни ценности. Става дума за това, за което говореше госпожа Кан. Става дума за екзистенциални въпроси, търсене на цел в живота. Някой от радикалните проповедници изхождат от едно предварително изфабрикувано мислене, предлагайки лесни отговори на екзистенциални въпроси, такива като интеграция в обществото и други. 30% от чуждестранните бойци са се обърнали в мюсулманската вяра. Те не са се родили в мюсулманска среда, в мюсулмански а, семейства. И ислам, исламизма и радикалния ислям са само претекст. Е, ще бъде много телеграфен, но от гледна точка на отговорите. Ние смятаме, че по цялата верига на осигуряване сигурността, е, разузнаване, правоприлагащи органи, съдебни органи, пенитенциарна система, всички те имат своята роля. Но радикализацията е свързана с цялото ни общество. Не става дума само за престъпно поведение. И ние можем да говорим за това, че, тъй да се каже, меката част на тероризма, радикализма е най-сложното, защото необходимо е да минат години, за да се изгради ново поколение млади хора. Така че точно за това създадохме тази мрежа на организации, които на практика се занимават с този проблем. В тази мрежа са включени организации като тази, представлявана от госпожа Хан. Целта е да бъдат обхванати младите хора и да бъдат разкрити първите признаци на радикализация. Има специален център, посветен на предотвратяване на радикализацията. Няма да говоря в подробности, но имаме много добър опит, много добра практика, която е натрупана за разкриване на първите признаци на радикализацията. Разбира се, свободата на словото е от ключово значение. Това е нещо, от което не трябва да отстъпваме. Обаче има съдържание в социалните мрежи и в интернет и ние не можем да съгласим с това съдържание. Например, много често в интернет можем да четем неща, а, които никога няма да бъдат публикувани извън интернет. И за това е много важно да противодействаме на подобна пропаганда в интернет, да блокираме, да премахваме подобни сайтове, да следим да не се появяват отново такива сайтове. Така че става дума за премахване на съдържание от самите дружества, самите доставчици. Не става дума ние да се намесваме в това, но трябва ние да сигнализираме на доставчиците на интернет услуги, че някои от техните потребители злоупотребяват с тях. Също така трябва да говорим за съотношението. Един радикал се сблъсква с хиляда умерени гласа. Our systems, our и тук аз Говоря също и за киберсигурността. И има огромен брой кибернападения, които се извършват всеки ден срещу частните фирми, медиите, органи за обществено управление. И Стои тук също така много сложния въпрос с криптирането на данни и информация. Работим на всички тези фронтове. Ако ми позволите още една минута, с мен е колегата от Генерална дирекция образование и култура. Тази генерална дирекция също много работи и работи също така и по програми, които са свързани с обучението в училище. Извинявайте, не искам да ви налагам регламент за изказване. Давам ви възможност наистина за една минута да вземете дума. Um, yes, I would like to add... Благодаря. Искам да допълня казаното от моя колега от гледна и ще говоря от гледна точка на Генерална дирекция образование и култура. Първо, много благодаря на ораторите. Беше много интересно да слушам техните изказвания, но искам да ви напомня за Парижката декларация – на министрите на образованието от март тази година. Мисля си, че е много важно да привлечем вниманието на всички към това, че голяма част на тази декларация е посветена на превентивната роля на образованието и политиката спрямо младите хора и утвърждаването на основните ценности на Европейския съюз чрез образованието. Но не става дума само за това. Също така става дума за толерантността, на дискриминацията, приобщаването и многообразието. Мисля си, че това отразява до голяма степен това, което чухме по време на изслушването. И това е един мащабен отговор, свързан с превенцията и с това, че различни органи на управление на различни териториални нива имат своята роля, от общинско ниво до нивото на Европейския съюз. И когато говорим конкретно за обучението, става дума за учебна програма, която обхваща обучението през целия живот. Разбира се, ролята на училищата е изключително важна. Трябва да мислим за това какво става в професионалното обучение, в висшето образование, в обучението, образованието са възрастни, т.е. трябва да разглеждаме целият цикъл образование. Какво вече прави комисията? За да изпълнява това, което е заложено в декларацията на министрите. Имаме две основни насоки. Първо мобилизираме инструментите, с които разполагаме от гледна точка на образованието и сътрудничеството. Първо това е политическо сътрудничество, т.е това, което се нарича меко сътрудничество, знаете, че има много правомощи на национално ниво тук, но независимо от това извършвам активна работа. Наскоро бяха издадени два доклада. Единият беше съсредоточен върху образованието и обучението, а втория върху ролята на политиката спрямо младеща. Тези доклади бяха одобрени официално от комисията и двата доклада говорят за засилената роля на многообразието, приобщаването и превентивните мерки. Тези доклади ни помагат да участваме много по-активно в обмена на практика в различни тематични изяви, работни групи. И това за нас е основа за сътрудничеството ни с държавите членки. Обедена съм, че това ще доведе до интересни резултати. Вие също говорихте, че е много важно да се обменят примери на добра практика. Втората ни насока на дейност са програмите, например програмата Еразъм Плюс. Тук също се стремим да мобилизираме за следващите години заедно с държавите членки различни дейности и използваме материала, който вече е на разположение, разпространяваме го. Също така насърчаваме контактите между неправителствените организации, също така насърчаваме обмена, например, между учителите. Става дума не само физически обмен, но също така виртуалния обмен. Имаме специален инструмент, който се нарича електронен инструмент за двустранни контакти и твининг – с гражданското общество и подкрепяме гражданското общество, защото наистина много добри неща се извършват на нивото на Европейския съюз, но също така и е, на национално ниво организацията на гражданското общество заслужават е, внимание и искаме да укрепим е, диалога между тях понеделник и вторник, следваща седмица, ще имаме форум посъветен на младеща, каня всичките членове на комисията по култура на Европейския парламент да присъстват. Също така ще имаме специализирано обсъждане в рамките на този форум и темата ще бъде мерки предприятия вследствие на Парижката декларация. Благодаря ви, че ми позволихте да говоря повече от една минута. Аз също благодаря. А сега отговорите. Имате думата. Бъдете кратки, моля. Coordinating two committees usually works. Координирането на две комисии не винаги е лесно. Приветствам този дебат и групата на европейските консерватори и реформатори. Както знаете, има за свой лидер мусулманин. Затова много сериозно се отнасяме заедно с моя колега към този въпрос. Атентатите срещу Шарли Ебдо изненадаха много хора. Обединеното кралство в Обединеното кралство 62% от мусулманите в страната чувстват на нападателите на Шарли Ебдо. Това показват проучванията. И също така стереотипите са силно застъпени. Така че всяка една общност има своята отговорност. И те, разбира се, трябва да решават проблемите си сами. Ние се възхищаваме от работата на госпожа Ханно. Какво смятат нашите експерти, че трябва да бъдат ключови дейности да се реши проблема? така че самата мюсулманска общност да може да противодейства на радикализацията на своите членове. Благодаря. Несъмнено насилието не е начин да решим въпроса. А сега нека чуем отговорите. Нека да започна аз. Благодаря ще отговоря по... Няма да навлизам в подробности на зададените въпроси, но ще отбележа, че е, е, следното, което е интересно. Франция се намира в много затруднено положение. И причината се крие, може би, във факта, че е, тъй като през 70-те години ние допуснахме широка економическа иммиграция с надежда те да се интегрират. Така че тогава живеехме в условия на просперитет, на благоденствие, на растеж и ние отчет допуснахме други а, националности да навлязат. Това е про- културен проблем, който не бе осъзнат в началото. И ако нещата бяха поставени е, в ясни рамки, както казах, т.е. ако хората от самото начало бяха запознати с нашите правила и се настояваше на тях, нямаше да имаме днешното положение. И освен това имаме особено много е, леви интелектуалци, които бият тревога, както и за поведението на Националния фронт но е, френския елит вдигна лице, ръце от този проблем и въпросът се остави на е, самотек. Е, Хората някакси в медията не се смята, че е добре да се говори по тези въпроси, защото така наливаме вода в мелницата на Националния фронт. Но нещата трябва наистина да се отразят изразява. И все пак аз е, искам да кажа само едно ние трябва да, да се върнем към това, което всички, на, което, на, на което всички граждани държат. Има много силни леви интелектуалци, включително и нашия премьер с такъв оклон. Ние чухме от представя на комисия, които са, да говори за технически мерки. Те са необходими, но в, трябва да да тръгнем отдолу нагоре. Трябва да си възвърнем нашите стойности. Ако не сторим това, ще видите, че екстремизма ще продължи да се шири. Защото точно електоралният екстремизъм създава това чувство, че нашите съграждани а, имат проблеми, които политиците не осъзнават. Т.е. политическия дискурс трябва да се върне към насъщните въпроси, към да се предложат решения и в момента, в който нещата бъдат видени ясно, мисля, че веднага това ще се отрази на екстремизма и в поведението на избирателите, а от тук и в политическата система. Пред... Благодаря. Искам да направя коментар. Наскоро имаше публикувана статия в един вестник и там колега на госпожа Хан каза, че е изключително важно учениците да бъдат обучавани и да практикуват критично мислене. Учителите трябва да насърчават учениците да отстояват своите идеи и ценности. Така че от гледна точка на обучението по история, това, което аз бих препоръчал, това, което аз смятам за добър начин на работа е да се постави обучението, образованието въз основа на постоян диалог между сегашния ден и миналото. Например, в моята държава обучението по темата кръстоносни подходи следва да включва и съвремени вестникарски статии, които говорят за кръстоносни походи в контекста на днешния ден. Това е начина да се включват много аспекти в темата – Например, също така ние преподаваме темата като 11 септември 2001 година. Отново много е важно да се включи широк спектър от исторически източници, включително от днешния ден, и те да бъдат анализирани и обсъждани, така че да се води демократичен диалог в класната стая. За мен и моят опит доказва това. Това е един добър и плодотворен начин да бъдат приобщени мълцинствата, техният глас да бъде чуд. и в класната стая да се решава какво се случва. Така че това е моето предложение. Благодаря ви. Uh, uh, Много ви благодаря за вашите изказвания, за коментарите. Това, което аз бих казала е, че е, един интегриран, комплексен подход, всеобхватен подход е това, което ще бъде правилният подход. Той трябва да включва елементите, свързани с сигурността, елементи, свързани с културата и с образованието, елементи, свързани с ролята на медиите. Въпросът за знанието и разбирането посочва значението на обществените науки, например представителят на Генерална дирекция вътрешни работи говореше за различни видове информация. Необходимо е да се извършват проучвания и изследвания, за да има достатъчно разбиране на това, което случва. И мисля си, че тук Комисията на Европейския парламент по въпрос на културата има своята роля – и има много сериозна опасност в този дебат, а именно да се разглеждат младите хора като заплаха, а не като ресурс. И наистина ще пропуснем нещо много важно, ако не сложим младите хора в центъра на голям брой дейности. Затова изключително е важно младите хора да имат права, да имат възможности да поемат водеща роля при противодействието на процеса на радикализация, който върви в различни насоки. Има много измерения, за което аз говорих. И освен това виждаме и нови тенденции, които вече ясно се очертават. Аз искам да благодаря на колегите от Европейската комисия. Наистина съществуват различни видове радикализация. Няма само една единствена характеристика дори един единствен набор характеристики и работата с мюсулманите в обществото. Тук изключително е важно да не поляризираме дебата, да не правим дихотомии. И изключително е важно да провеждаме разграничаване между исляма и ислямски екстремизъм. Да не говорим за мюсулманите като една еднородна маса. Ако разгледаме как стоят нещата в Обединеното кралство ще видим, че в Обединеното кралство живее 3,5 милиона мусулмани, но те са много различни от гледна точка на културата, езиците, които говорят, нивото на образование. Има много изследвания, които са извършвани от правителството и които са посветени на различията в мюсулманската общност. Затова не трябва мюсулманите се разглеждат като една еднородна маса. Не трябва да се поляризира дебата и да не се говори за мусулманите като за другите. Така няма да се реши проблема с радикализация, защото по този начин ще бъдат отчуждени точно у тези мусулмани, които да бъдат привлечени на наша страна. Мюсулманите като мен сме в средата, в центъра на тази битка. И знам, че много често ние и други мюсулмански активисти получават заплахи, например, от салафистите. Важно е да утвърждаваме човешкото достоинство, демокрацията, е свободата. Много се говори за християнско-иудоистките ценности, но аз съм мюсулманка и споделям абсолютно същите ценности. И много често се говори за сблъсък на цивилизация. Това е една подвеждаща парадигма. Историята показва, че европейските ислям, мусулманските ценности не са противопоставени и исторически имало огромна степен на взаимодействие между мусулманския свят и Европа и съответните ценности. Например, в Европа Идеята за правните тръстове е била въведена чрез исляма. Аристота също се опирал върху трудовете на арабски философи и след това гръцките философи са били преведени на арабски и са повлияли арабската философия. Понятието на културата като нещо замръзнало във времето е погрешно. Ние живеем в един глобализиращ се свят и, както каза колегата от Обединеното кралство, ценностите следва да не се променят, но е важно да се работят с различните групи на обществото, като моята група, които нямат никакви проблеми между това да съчетават своята вяра, своите религиозни убеждения със своята идентичност на граждани на съответната държава. Когато разглеждам някои групи в Обединеното кралство, виждам, че някои групи, особено тези, които проповядват салафизма, са много добре финансирани, например, от Обединените арабски емирства, а организации като тази, която аз представлявам, са много зле финансирани, точно защото ние проповядваме ценностите на демокрацията. Има много млади мусулмани, които искат да чуят тези послания, демократични послания. И има много мусулмани, които са готови да водят тази битка. Благодаря ви. И ще си позволя едно наблюдение. Така, на мен ми се стои, че е изключително важно това, което току-що каза госпожа Хан. Това, което е от жизнено важно значение е оценката, която ние правим, не трябва в никакъв случай да прелива в генерализации. Многообразието е от основополагаща роля. Християнизма, християнството, извинете, също така е изключително важно. Но Европа е многообразна и мюсулманите и исляма като религия са част от това многообразие. И за това не трябва да правим заключения, като смятаме, че всички са абсолютно еднородни и еднакви. Благодаря на всички, на нашите оратори, на представители на Европейската комисия, на депутатите от Европейския парламент. Смятаме, че проляхме малко светлина върху една тема, която е много сложна и която със сигурност ще бъде важна тема за нас още дълго време. И искам да ви припомня какво каза Мавала, когато и се връчваше наградата Сахаров. Тя каза, че дори една книга може да промени света. Затова е много важно да се насърчава и да се укрепва ролята на образованието, формално и неформално, за да могат нашите деца и внуци да имат добра перспектива, добро бъдеще в Европейския съюз, в една Едина Европа. И следващото ни заседание ще бъде на 12 ноември от 9 до 12.30 и от 3 до 6.30. И много благодаря на малкото колеги от Комисията по култура и благодаря на всички присъстващи и председателят любезно благодаря на преводачите и пожелава приятна вечер на всички.